Заповядайте. Благодаря за дадената дума. Уважаеми председатели на комисии, уважаеми депутати, за мен е привилегия да дойда тук пред вас. Напълно осъзнавам, че портфела, за който ще отговарям, ако ме изберете за комисар, е, има реално въздействие върху всеки един човек в тази зала и всеки един европеец е, който е пък част от този велик проект Европейски съюз. Ето защо с огромен ентусиазъм и с чувство за отговорност аз търся вашето одобрение за комисар в областта на правосъдието, потребителите и равенството на половете. Казвам ентусиазъм, защото мисля, че заедно можем да променим нещата. Подобно на всеки един от вас, аз се захванах с политика, защото исках да допринеса за развитието на обществото. Искам да помагам на хората и да го правя чрез Европейския съюз. Един много по-известен чешки политик беше в Европейския парламент през 2000 година и каза следното. Основните европейски ценности, оформени от турбулентната политическа история на Европа и прияти в други части на света са очевидни. Уважение към индивида и неговите свободи, неговите права и достоинство. Принципа на солидарността равнопоставеността пред закона, върховенството на закона, защитата на всички етнически мълцинства, демократични институции, разделяне на трите вида власти, политически плурализъм, уважение на частната собственост и възможността за предприемачество, пазарната економика и гражданското общество. Както винаги Вацлав Хавел беше изпреварил времето си. Нашето задължение и моето обещание пред вас е да изпълня тези ценности, да работя за тях. Той ги описа много добре. Аз ще се опитам да се погрижа, че тези ценности са зачитани. Това са ценности, в които твърдо вярвам. Новия портфел правосъдие, потребители и равенство на половете следва да помогне за укрепването на тези ценности, като хвърли мост между националните правни системи и европейското законодателство. Така ще генерираме и економически растеж, защото стабилната правосъдна система е предварително условие за търговията в трансграничен мащаб. Най-важното е да изградим обаче по-справедлив единен пазар. В моя портфел хората са в центъра на нещата. Редица действия ще трябва да предприемем, но основното е да дадем на хората избор, да защитим правата им и да изградим доверие от тях. Когато премахнем сложните политически термини, всяко предложение на Европейския съюз е насочено към следните три неща. Повече избор, повече защита и повече доверие. В своя мандат аз възнамерявам да съм гласа на интересите на хората. Това е една уникална възможност да се съчетаят тези три елемента на едно място. Уважаеми депутати, в следващите пет години искам да внеса промени в тези три области. На първо място искам да гарантирам, че хората ще имат по-голям избор. Какво означава това на практика? Това означава, че трябва да имаш право да избираш къде искаш да живееш и да работиш в Европейския съюз, трябва да има пълно зачитане на свободата на предвижването. Да, естествено, трябва да се справим с злоупотребите там, където те съществуват, но фундаменталното право на свободно движение не трябва да се поставя под въпрос. На следващо място, това означава, че хората имат право да бъдат такива, каквито искат да бъдат. Независимо от сексуалната си ориентация, вероисповедание, те имат право да живеят без да бъдат турмозени. Европейския съюз дава такива възможности и трябва да ги следва. Това означава, например, да разбием стъканите тавани, за да може жените да могат да стават лекари, да вземат ръководни длъжности, да стават учители и винаги да получават една и съща заплата с мъжете. Ще защитавам жените по всички тези фронтове. Това означава да дадем на потребителите правото на избор, когато купуват онлайн или офлайн, да решат дали да са част от цифровата революция или да продължат да купуват от малкия магазин в мястото, където живеят. Това означава да имат избор дали да се оженят, да сключат регистрирано партньорство, дали да купят дом или не, във всички тези случаи техните права на собственост трябва да бъдат защитени. Толкова за избора. На следващо място смятам да защитя правата на хората. Ще помагам на заместник председателя Тимерманс и ще му оказвам цялата необходима подкрепа, когато става дума за хартата за основни човешки права като ще положа всички усилия да съществуват необходимите механизми за проверка и контрол. А те съществуват в нашите демокрации, но трябва да бъдат зачитани. Ще се опитам да гарантирам, че присъединяването към, Евро... към хартата на основните човешки права от страна на Европейския съюз ще се случи. Искам да гарантирам, че правата на гражданите ще бъдат зачитани чрез бързото приемане на реформата на законодателството за защита на данните европейците трябва да бъдат еднакво добре защитени и в Европа, и в САЩ. Етническите малцинства, като ромите, трябва да бъдат защитени от социална изолация и дискриминация и трябва да бъдат интегрирани в обществото. Бих искала да защитя най-уязвимите членове на нашите общества. Това означава да защитаваме правата на децата, особено в интернет, трябва да се гарантира, че децата ще имат право на честно съдебно дело, когато се подозира, че са замесени в някакво престъпление. Ще работя за силен, независим европейски прокурор, който трябва да защитава гражданите от измами на последно място чрез използването на средствата на Европейския съюз. Ще работя за корпоративната отговорност, тъй като тя има връзка с защитата на потребителите. Ще работя с Европейския банков орган, за да гарантирам, че правилата за бонусите и премиите за банкерите са напълно приложени. Защитата за гражданите означава на следващо място, че продуктите, които използваме, са безопасни. Бих искала да приемем бързо регламента за продуктовата безопасност и наблюдението на пазарите. И накрая, когато говорим за защита, Сещам се за тежкото положение на жените, които страдат от домашното насилие или от тази нечовешка практика, наречена генитално усъкътяване. Това са практики, които не са съвместими с ценностите на Европейския съюз. Жертвите на такова насилие имат нужда от нашата подкрепа. На трето място искам да изградя доверие в съдебните системи в Европейския съюз. Трябва да сме обединени в нашето различие. Трябва обаче, освен това, да гарантираме, че нашите различни правни традиции няма да пречат на единния пазар, на свободите или на правосъдието. Гражданите трябва да имат доверие в правните системи, а правните системи трябва пък да имат доверие една в друга. Взаимното признаване – както по отношение на Европейската заповед за арест или изпълнението на решения на съдилища от друга държава членка, всичко това може да проработи само ако е на лице доверие. Когато е необходимо, би следвало да има минимални стандарти или допълнителна координация в Европейския съюз, когато става въпрос за гражданско или наказателно право. Следва да се повиши осведомеността за правните системи в държавите членки. Доверието ще изграждам и чрез обучение на практиците, а това е нещо незаменимо, ако искаме инструментите, които следва да бъдат въведени да работят както трябва. Аз вярвам в електронното правосъдие. То е отличен инструмент, който дава по-голям достъп на гражданите до правосъдие, не само на тях, но и на компаниите и на практиците. За мен този инструмент трябва да стане по-интерактивен. Смятам да работя за това потребителите да се доверяват на покупките, които правят, без да се притесняват, че ще трябва да получат правна защита в друга държава членка. Искам да засиля и изпълнението на решенията. Искам да работя за альтернативното разрешаване на спорове и за медиацията. Ще видим естествено дали има нужда и от допълнителни стъпки в областта на колективната правна защита. Ще положа по-голямо ударение върху правомощията за изпълнение. Ще има промени в конкретни сектори, ще работя за сътрудничеството между държавите членки, за да доразвием работата в защита на интересите на потребителите. Нека да приключа с малко лична информация. Преди 8 години бях в затвора в Чехия, защото станах жертва на несправедливост. Този сблъсък с несправедливостта ме шокира. Не вярвах, че е възможно да се хвърли човек в затвора без доказателства. Години след това беше доказано, че обвиненията срещу мен са били фалшиви и незаконни. Така започнах своя път към правосъдието. След този шок исках да разбера как точно трябва да работи правосъдието и ето защо започнах да уча и да работя за това да възстановя своето добро име. Записах се в правния факултет в Прага. Направих го, защото исках да получа и нова работа. Предишната работа беше място, където не можех да се върна. Името ми там беше очернено. Ето защо след много години аз нося тези спомени в себе си и когато се сблъскам с несправедливост, проявявам голяма чувствителност. Ето защо искам да имаме по-справедливи общества, където хората да имат избор, защита и доверие. Никога не трябва да губим доверие. В крайна сметка, справедливостта винаги ще възтържествува. В моя случай това стана и в крайна сметка Чехия ме компенсира, и да се надявам, че за повечето хора в нашето общество аз съм изчистила своето име. Уважаеми депутати, наследих законодателство, е, с което можем да се гордеем. Искам да благодаря на Вивиан Рединг, Мартина Райнхарц и Неван Мимица. Те направиха много конкретни предложения – аз имам опит в регионалната политика и структурните фондове. Това е света на проектите, на крайните срокове на изпълнението. Като министър на регионалното развитие, аз все още съм такъв министър, утре ще подам оставка, аз изготвих стратегия и конкретни проекти е, в Чехия. Десет години съм работила в тази област. Новата комисия ще работи по един нов начин. Напълно подкрепям новия подход, който лансира председателя и неговите политически съюзници. Това е и подхода, който аз ще следвам. Искам да се откажем от секторната политика, като използваме хоризонтални портфели и се осланяме на принципите, които очертах. Още няколко дни ще бъда чешки депутат, аз съм политик, а не чиновник. Уважаеми депутати, няма как да спомена всички теми, по които ще работя, тъй като портфела ми е изключително вълнуваш, но ние имаме общи цели. И мисля, че ще ги изпълним заедно. Нека да започнем в началото с най-важните резултати, които очакват европейските граждани. По четири ключови досията. Реформа на защитата на данните, Европейската прокуратура, включването на жените във всички области и продуктовата безопасност и правата на потребителите. Същевременно ще работя за създаването на нов дневен ред, в който ще участват трите елемента, които очертах. Ако успеем да го направим, ще създадем един пазар, който да е добър и за компаниите, и за потребителите. Нека да повторя още веднъж. Искам хората да се ползват от по-голямо доверие, по-голяма защита и по-голям избор. Благодаря ви за вниманието.